Colleagues, can I, I'm going to have to start the meeting because... Колеги, трябва да започваме, защото комисарът ще дойде в 9.30, трябва да се тръгне в 10.30. Така че нямаме време за губене. Е, сега направо съобщенията на председателя за решенията на координаторите. две добри новини, или поне една със сигурност. Секретаратът на либералите, Кристина, очаква бебе, вероятно в края на август. И втора новина. Колегата Дебра Сеникяни ще стане председател, както, ме, както мен, но става дума за регионална организация в Триес, не мога да я произнеса, много е дълго името, а, но тези, които знаят а, а, мястото и организацията, ще се сетят за какво става дума. Сега за заседанието на координаторите. Е, определене на докладчици. Първо по предложението за директива за превозните средства с максимални размер, допустими размери а, и тегло. А, този доклад ще бъде направен от а, социалистите и демократите. За регламента за многогодишният план за Европейската морска, агенция за морска безопасност. Там доклада ще бъде направен от зелен, предготвен от зелените. Незаконодателен доклад за защита на пътниците в случай на неплатежеспособност или фалит. А както и документ, работният документ за прилагане на цел 6 на Европейската политика на комисията по пътната безопасност за нова стратегия. Координаторите препоръчват да предложиме устен въпрос с резолюция по въпросите на пътната безопасност. Сега становищата има доста становища. И ние не сме предприели нищо специално. Спътниково наблюдение и подпомагане на проследяването, съобщение върху нуждата за малките, помощ за малките и средни предприятия, стратегията за пластмасовите отпадъци и околната среда, нелоялните търговски практики и защитата на потребителите в вътрешния пазар – общи а, мерки а, във връзка с а, кохезионната политика, е, електронни комуникации, дългосрочно финансиране, дългосрочно финансиране на европейската економика. Тук нямаме предложение, ще изчакаме решението на комисията ЕКОН, където ще бъде подготвен доклад. Ние ще излезем с становище. Ако няма доклад, ние пък няма да приемем становище. Е, рамковата програма за климата и енергийната политика за 2000 мониторинг доклад за а, Харватия, както и за европейската политика за Дунавския регион. Тук нищо няма да предприемем. А по предложението за резолюция на Московини във връзка с член 20 от правилника също не се предлага никакво ни, нищо да предприемаме. Сега информация за резултатите от триалога. Координаторите решиха в бъдеще, в бъдеще сесии, където се предоставя подобна информация от триолога да бъдат провеждани в пълен състав на комисията, но при закрити врата. Имаше известни опасения, че ако а, заседанията са публични и представители на съвета слушат, те ще научат предварително нашата преговорна стратегия. Тоест, ще заседаваме в пълен състав, но при закрита врата. За ограниченията на продължителността на полетите препоръчваме на 18 юни да проведем изслушване, 90-минутно изслушване. Ще поканим две организации, въздухоплавателни организации, префсъюзи, а също така и Организацията за гражданско въздухоплаване на Великобритания. Ще поканим и представители на комисията за на бъдещо заседание, за да ни кажат докъде е стигнала работата. Пакетът за летищата по него решихме да гласуваме по мандата, това ще направим по-късно. По въпроса за проучването на външните експертни умения, решението на координаторите беше да поканим НП и Зелените да изберат две от, по две от своите предложения, заедно с предложението на председателя и заместник-председателя. По отношение на диалогът с комисията, ще предоставим информация на секретарията до края на май, за да може да бъде отговорено на петте въпроса, формулирани от президента Лейне. По писмата за комитологията на 8 април и 22 април по точка разни ще изчакаме комисията да получи отговор във връзка с, с френските железници и данъчното облагане. Ние отбелязахме писмото на президента Шулц на, до президента Баро, председателя на парламента Барозо във връзка с отпадъците. Ще подготвим също така и становище за а, графикът а, по бързата процедура. Това ще бъде само на английски. Там ще сме свързани с економическата комисия. Съгласни сме с а, изказаните на предишния дебат становища. А, това са резултатите от работата на координаторите. Има ли въпроси? Господин Канчия. Господин, а, господин председател, а, а, говорихме за държавната помощ, а, доколкото си спомням. А, стана ясно а, какъв е нашия подход по този въпрос. Настоявам а, на тази тема и защо го правя. Тъй като това се отнася до помощта както на публични, така и на частни предприятия, но за всяка също така и инфраструктурата. Става дума за оценка на всеки отделен фасцинен случай, където се получава държавна помощ. Защото говорим за това да помогнем на економиката да се възстанови. ако едно предприятие трябва да връща това, което е получило, то би фалирало. Това се отнася почти за всички видове предприятия. Тоест, друго е, че казано, това, което правиме, даваме с едната ръка, прибираме с другата ръка. И този въпрос е много важен, той е неотложен, много бързо трябва да приемем някакво конкретно решение. Вчера в комисията надълго и широко обсъждахме този въпрос и становището на комисията беше съвсем ясно. Комисията каза, че ще подкрепи председателя. Председателя предлага едно изменение, което се стои в една дума, а тази дума е, е заличаване. Ще опитаме да заличим е, този член и е, се надяваме, че съветът ще се съгласи на това заличаване. Не виждам какво повече можем да направим. Уверявам ви обаче, че много добре съзнаваме трудностите, които ще създаде това предложение, особено за публичния, обществения транспорт, особено за градския обществен транспорт. Придържам се към искането по член 50, а там това искане е отеглено, тъй като економическата комисия ни даде съответното уверение. Госпожа Лихтенберг. Само една забележка. Е, трябва да видим как ще отнесем към е, Италия, когато става дума за собствеността. Тук трябва да бъдем съвсем ясни. Не може да се преструваме, че това няма това значение. За мен най-важен е елементът на обществения транспорт, когато става дума за е, държавната помощ. Публичната, държавната помощ за обществения транспорт е едно, не трябва да смесваме държавната помощ за други предприятия. По, по това всички сме съгласни. И така, приемате ли докладът за работата на координаторите? Да. Добре, колеги, сега стигаме до гласуване. Имат, носите ли си картите? Господин Сасоли и господин Хигинс. Май не са си взели картите, някой друг. Добре, ще приемем, че те ще гласуват с ръка. А, намерихте си картата, значи само господин Сасоли няма карта. Нека да направим проверка, колеги. Начало на гласуването, проверка на системата. Всички ли гласуваха?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 въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се. Проверка по 26-то, начало на гласуването. Плюс един глас за, всички ли гласуваха, край на гласуването, приема се. Приема се. 20 на 19. Господин Сасоли е за. hang on. Чакайте сега малко. Малко изпреварях нещата. Вината е моя. Първо ще гласуваме по компромис 2. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега стигаме до 25-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се. Ето тук трябва да направим проверка. Проверка по изменение 26. Всички ли гласуваха? Плюс един глас за. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 на 20.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 Компромис 5 за, против, въздържали се. Проверка по компромис 5. Начало на гласуването. Господин Сасоли е против. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 44. За. Против въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 и 47 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 48 за, против, въздържали се. Проверка по 48. Начало на гласуването. Господин Сасоли е против.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, начало на гласуването. Господин Сасоли е за. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 гласа за, 5 против, въздържали се няма. Доклада се приема. Поздравление за господин Хигинс. Next is the Next is the Стигаме до предложение на парламента и съвета относно наземното обслужване, отмяна на директива 9667, мандат за преговори за докладчиците. Кой е за? Не, ще гласуваме електронно. Е, всички май са за, не знам защо трябва да гласувам електронно, но така или иначе, начало на гласуването, господин Сасоли е за, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Даден е мандат 38 гласа за, 1 глас против. Същото е и по докладите UGS и Lightfried. Трябва ли да ги гласуваме? Добре. Доклада за шума на господин Лайхтфрид. Начало на гласуването. Току-що минахме през наземното обслужване. Трябва да караме по-отделно за всеки доклад. Сега сме на шума. Това е доклада Лайхтфрид от пакета за летищата. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Господин Лайхтфрид получава своя мандат. Сега господин Уджиас слотовете. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Господин Уджиес получава своя мандат. Следва доклада Количек. Само едно гласуване. Госпожа Лихтенбергер. Извинявам се. Може би не следя какво се случва. Вчера се споразумяхме да гласуваме по малко по-различен начин. Мислех, че гласуваме по слотовете. Сега се обърках не разбрах кога е гласуването за слотовете по отношение на мандата за сада, ние сме против. Председателя. Всъщност, мислех, че можем да минем само с едно гласуване, но ми казаха, че няма как да стане. Мандат е даден така или иначе, тъй като имаме квалифицирано мнозинство. Сега сме на доклада Количек. Проекто решение на съвета във връзка с включването на споразумение между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви. Така приключваме с гласуването. Ще изчакаме да дойде заместник председателя на комисията Калас. Нека да подчертая, че комисаря ще е тук само до 10.30. Съответно, когато го нападате, трябва да сте максимално кратки.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 Okay, colleagues, bring you back to all. Добре, колеги, моля заемете местата си отново. Следващата точка в дневния ред, която ще бъде разглеждана в продължение на един час, е представене от страна на заместник-председателя Калас на директивата относно теглото и размерите на МПС и техните ремаркета. Казвам Добре дошъл на заместник председателя и ви давам думата. Добро утро! Благодаря ви, господин председател. А уважаеми членове на Европейския парламент, Комисията прие едно предложение, за да се даде възможност за по-добро развитие на нещата относно големите моторни превозни средства. Това ще има, разбира се, голям економически ефект милиони камиони ще продължат да оперират по нашите шосета всеки ден. И разбира се, че в интерес на всички ни, всеки един от, този, от тези камиони да ползва по-малко гориво и да бъдат колкото е възможно по-безопасни. Аеродинамичността на такъв голям предмет, който се движи с висока скорост, е нещо изключително важно. Това се отнася изключително много за камионите. Да има аеродинамични плоскости, които да увеличават, т.е. да намаляват а, разхода на гориво, ще а, даде възможност да намалим с стотици тонове емисиите на въглероден окис. Освен това и горивото ще намалее с поне 10% като разход. На 100 000 км на година ще се спестеват 5000 евро на камион. Представете си колко важно е това – Знаем също така, че големите камиони с ремаркета, когато на кръстовища трябва да завият надясно или наляво, може и да не успеят да ви видят, т.е. шофьора да не ви види и това е изключително опасно. Освен това много са правилата за движение по пътищата, но трябва да има повече конкретни такива за камионите. Разбира се, мерките трябва да направят необходимото, а за да повишат безопасността или колкото се може по-малкото нараняване на пешеходци и велосипедисти при евентуално а, происшествие с камиони, да не говорим, разбира се, а, за челни сблъсъци. Всяка година ние губим много пешеходци и а, велосипедисти поради инциденти с големи превозни средства. А знаем, че сектора е много голям инвеститор в научно-техническото развитие и а, изследвания. Затова смятаме, че а, предложението ще даде още един тласъка и ще стимулира европейският сектор, транспортен сектор, да инвестира повече в научната и развойна дейност. И така ще се открият много работни места и ще се увеличи економическия просперитет. Знаем, че са много а, отрицателните а, последици от движението на камионите по шосейната мрежа на Европа. Ето защо високотехнологичните решения са тези, които трябва да бъдат поддържани, за да може да се увеличи сигурността и да се намали отрицателното влияние на движението на тежкотоварни МПС. Искам да подчертая, че нашето предложение е за подобряване на безопасността, екологосъобразността и економичността на шосейния транспорт. Да допълни това, което вече съществува в законодателството позволяването или непозволяването на определен тип тежкотоварни превозни средства на територията на дадена държава членка е, разбира се, задача на населението да реши. Въпрос е дали може да се преминава границата с едно и също превозно средство – и за това запитвания се изпращат във връзка с този проблем. Комисията даде едно обяснение, разяснение в писмо преди около година. Европейският парламент прецени, дами и господа, че само едно разяснение във вид на писмо не е достатъчно. Парламентът заяви, че тази разпоредба трябва да бъде включена в за, а, законопроект. Ето това е предложението ни, дами и господа. И а, в а, заключение искам да кажа, че това е предложение, в което, като резултат от което ситуацията ще бъде само плюсове. Това ще увеличи индустриалните възможности на производителите, безопасността и екологосъобразността на Европейския съюз. Благодаря ви, господин комисар. И имам доста дълъг списъка от членове на Европейския парламент, които искат да вземат думата. Изб изброявам ги в момента, защото искам да знам иска ли още някой да бъде включен в този списък. Започваме с първите, господин Дебака. Добре, тогава, за да дадем възможност на комисаря да отговори, ще дадем 4 минути на координаторите и 3 минути на членовете на парламента. Господин Грош, имате 4 минути. Благодаря ви много, господин председател. Господин комисар, благодаря и на вас. Мисля, че ще има доста разгорастена дискусия по тази тема и в моята група включително има доста разнопосочни мнения. Ние трябва, разбира се, да се справим с различията, особено във връзка с свръхголемите лайнери, гигалайнерите, защото Иначе, очевидно, няма да можем да постигнем някакво взаимно изгодно споразумение. Законодателството от 1996 година, разбира се, трябва да бъде прегледано и променено – както сте решили и вие да направите. Това е много важно, защото трябва да видим какво можем да направим относно намаляването на емисиите на въглероден диоксид, увеличаване на безопасността на в движението по шосейната мрежа на Европа. Разбира се, ние имаме нужда и от правна сигурност, освен това. И така обмена на писма между парламента и комисията, всъщност искаше точно това да постигне една по-голяма степен на яснота, което вече е направено и това е чудесно. От жизнено важно значение е то, то, това нещо да бъде правилно разрешено а за международните шосейни превозвачи. в някои държави членки има много положителни развития, но в други държави членки това се разглежда като основание за нелоялна конкуренция. Ето защо аз смятам, че поради това, че на базата на практическия си опит държавите членки са достигнали до такава позиция, но това трябва да бъде уеднаквено като практика необходимостта за прехвърляне, а, преминаване от един вид транспорт към друг е изключително голяма, за да бъде безопасността и сигурността по шосейната мрежа на Европа повишена значително. Всъщност, ние имаме в момента една ситуация, която не е съвсем ясна. Ето защо нашите послания към обществеността трябва да бъдат ясни. Ние очевидно ще трябва здраво да поработим, опитвайки се да обединим зад една определена линия, позиция, две доста различаващи се полета и школи на мислене. Благодаря, господин председател. На първо място бих искал да кажа, че законодателството не е променено от 96-та година. Много нови неща се появиха в научната и развойна област много положителни елементи виждам в предложението. Една повишена гъвкавост е дадена. Две възможности, две альтернативи са дадени за повишаване, например, на аеродинамичността. И като резултат количеството гориво ще се намали значително – също така ще се повиши сигурността и безопасността. Освен това и ще се поощри използването на електромобили. Ето защо а, искам да спомена още нещо положително по отношение на шофьорските кабини, на аеродинамичността им и така нататък. Разбира се, отрицателното въздействие на а, теж, тежкотоварните камиони върху шосейната мрежа също а, е намалено или поне има предложение да се направят неща, за да се намали. Но искам нещо да а, спомена по-конкретно гигалайнерите или свръхтежките камиони. Моята група не е за а, продължаване позволението а, за използване на тези големи, свръхголеми камиони. Защото това започва да се превръща в нещо като нов стандарт в Европа, особено в а, гъстонаселените области на Европа, а, то, такива гигалайнери а, увеличават замърсяването изключително много и сигурността и безопасността намаляват значително. Така че аз, ние не смятаме като група, че а, трябва да се дават някакви стимули за продължаване на използването на гигалайнерите. Що се отнася до някои проблеми във връзка с прекусяването на граници между държавите членки, това също може да се уеднакви, да се подпомогне, да бъде преодоляно. А когато се прави проект във връзка с промените в ползването на трансгранични тежкотоварни превози. Става въпрос и за а, шосейната мрежа, за пътната мрежа. Защо? Дали не може пък да се увеличи броя на държави, които да участват в такъв един проект? Евровинетката на този етап не включва а, увеличените такси а, за свръхголемите товарни МПС. Разбира се, че разходите, а, които те а, генерират, са по-големи. Благодаря, господа, Май... госпожа Майсен. А, благодаря, а, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че ни представи това законодателство, мисля, че е добре да се промени а, дизайна на а, кабините на камионите, за да бъдат по-аеродинамични и да бъдат по-малко опасни за печеходците и колоездачите. Това би било голям плюс. Може би камионите ще бъдат по-големи и по-дълги, но по този начин ще станат по-безопасни. Също така ще използва по-малко гориво, поради това, че са по-аеродинамични. Тоест, ако о, о, е, необходимо е да имаме съвместимост между размерите на контейнерите и е, размерите на трактора, върху който те се поставят. Значи, е, говориме за по-дълги камиони. А, когато говорите за а, гига а, лайнери, а, а, разбира се, те ще бъдат по-големи. -по Аз съм от Долна Саксония и ние в Германия за първи път е, опитахме да използваме подобни превозни средства. Всъщност те дойдоха от Скандинавия, от скандинавските страни. А, където а, беше, е, те искаха това да бъде разрешено поне в една страна. При тези по-големи камиони един, едно превозно средство замества три. И се чуда защо зелените, които се борят за, за предотвратяване на измененията в климата, са против това, след като това води до намаляване на броя на тировете. Нямаме достатъчно капацитет на вътрешните водни пътища, за да може да прехвърлим върху тях е, част от това, което сега се движи по пътищата. Колкото до границите, разбирам, че те могат да прекусят една граница, но само една? Е, от Холандия в Долна Саксония, от Германия в Дания и така нататък. Защо? Да не могат да прекусяват повече граници. Господин Троес повдигна този въпрос. И ако тези големи камиони са ефективни, защо в европейското законодателство не се предвиди тяхното използване? Разбира се, те товарят и разтварят контейнерите на пристанищните терминали, но тъй като са по-големи, трябва да имат по-ефикасни спирачни системи. Някои твърдят, че те вредят на инфраструктурата, а аз казвам обратното. Защото верно е, че са малко по-тежки, но имаме повече а, оси. А, т.е. по-малко тегло на полос. по този начин а, на, на, инфраструктурата понася по-малко по-малка вреди. Благодаря, господин Лихтенбергер, благодаря. Разбира се, предложенията се съдържат някои неща, с които мога да се съглася, но според мен целта на това предложение е да направи приемливи неща, които иначе не биха били приети. Разбира се, подобраването на аеродинамиката на камионите ще доведе до спестяване на гориво, това е отлично но не може да принудим производителите да променят цялата система на проектиране, доставки, проектиране и производство. Много искат, мнозина искат всички тези е, някои мерки да се прилагат ретроспективно, т.е. на съществуващите камиони да се прилагат, примерно да се намалят слепите е, петна в, е, за шофьорите на тировете. И по отношение на тежките, увеличаване на теглото, това не е лоша идея. но имахме разговори в, в рамките на триалога с трите членки по този въпрос и се сблъскахме с големи трудности. Трудно е да се контролират тези превозни средства, дори когато имаме цифрови тахографи. Сега за някои от критиките, размерите на контейнерите, които пристигат в нашите пристанища. В момента Имаме изключение за комбинирания транспорт. А сега казвате, че тези контейнери ще могат да продължат да се използват, което ще навреди на железопътния транспорт. А също, че би трябвало да имаме възможност да се прехвърля от ЖП на пътен транспорт и обратно. Колкото за трансграничния трафик, колегите вече се изказаха по този въпрос. Но, мисля си, бих използвала тази възможност а, а, да а, прибегнем към по-зелени решения, но какво да кажем за решите, които, страните, които не биха искали да плащат допълнително за супер а, камионите, така наречените гигалайнери, те ще, е, в такъв случай се окаже, че онези, които не използват подобни гигалайнери, фирми, ще бъдат в по-благоприятно положение. Едно трябва да е напълно ясно. Въпреки, че разпределението на това, натоварването на полоси, на оси е много важно. А, каква математическа формула ще се използва а, е проблем, който предстои да бъде решаван. Значи това предложение е доста двусмислено. То предвижда да се допуснат по-големи размери за суперкамионите а, и се опитва да ни, го, да ни убеди, че то е приемливо. Благодаря, госпожа Фостер. Благодаря, господин комисар, председател. Съгласна съм с повечето от изказалите си. Само преди един-два дни получихме предложението, още не сме се запознали с него подробно. Разбира се, искаме да имаме по-съвремени камиони, по-аеродинамични, по-малко замърсяващи но най-напред бих попитала комисията дали са обсъждали въпроса с тези, които проектират камионите. Аз не проектирам камиони. Би било интересно да се чуе какво производителите ще кажат по този въпрос, какви са възможностите, в какви срокове може да се изпълнат подобни задачи и дали производителите мислят, че те биха могли да направят това. Напълно съм съгласна с госпожа Майснер по отношение на по-големите тирове. Не съм съгласна с колегите, които казват, трябва да са по-малки, непременно трябва да са по-малки камионите. Но разбира се, когато са по-малки, техният брой ще бъде по-голям. Така че съм съгласна, че по-големите тирове е, трябва да бъдат, разбира се, и по-съвършени в техническо отношение. А ще имаме и по-малко камиони по пътищата е, може би един такъв ще замести три по-малки. И трябва да се вземе предвид и каква ще се отрази това на инфраструктурата. В Великобритания а, имаме а, а, проблеми с а, безопасността, защото като караме в лявата страна на пътя, а, много важно е как шофьорите могат да виждат а, мотоциклетисти, велосипедисти и други разбира се, вината не е на шофьорите. Онези, които проектират камионите, работят за да намалят този проблем. А, също така трябва да разгледаме пакета за техническата годност на превозните средства. Това е нещо, на което трябва да обърнем внимание. И още някои неща съвсем накратко. Ако е, ако съм собственик на камиони, съм в Северна Ирландия, искам да отида в Ирландия, съвсем наблизко, не съм сигурна, че ще мога да го сторя. Или а, е, а, е, тирът ми а, е, ще бъде допуснат от, през границата от една страна в друга. Защо това трябва да бъде ограничено само до прекусяване на една граница? Или, а, или превозното ми средство е технически годно изобщо, или не. А и нещо за бюджета. Като прочетах предложението, нашите проучвания споменават бюджета за трансевропейските мрежи. Бих искала да получа разяснение по този въпрос. Също искам да попитам за преходния период. Защото малките превозвачи и онези, които инвестират в купуването на големи камиони, а те не са съвсем не са ефтини, трябва да знаят какъв ще бъде преходният период, в какъв период трябва да заменят превозните средства, които използват с други. Благодаря на комисаря за това, което ни обясни до сега. А сега, господин Пърка, три минути имате. Благодаря, господин председател. ако разгледаме подробностите на предложението, което е пред нас, в него има много положителни неща. Търси се по-добра, подобряване на аеродинамиката, е, мерки за опазване на околната среда, за по-висока безопасност, свързани с по-добрата видимост е, за шофьорите. Също така и мерки за осигуряване на съвместимост на консер... контейнерите. Всичко това ще даде положителни резултати и може да доведе до по-добра сигурност. Увеличаването на теглото на е също положително това се отнася и за автобусите, които ще могат да превозят повече пътища. Но като казвам това, а, това са нещата, които одобрява. Но това, което одобряваме е въпросът с прикосяването на границите. Предвижда се някои страни, че някои страни ще приемат на тяхна територия да се движат тези мега камиони, мегалайнери. Но да вземем за пример Австрия. Имаме, например, положение, където имаме много малки тунели, малки мостове, които трябва да бъдат трансформирани, да бъдат адаптирани към такива големи а, камиони. И това ще бъде много сериозен, сериозен разход и еко, сериозно економическо съображение. Така че, когато говорим за прекосяване на границите, ще се окажем в положение, където страните, които не искат мегакамиони, гигалайнери на своята територия, защото трябва да направят големи разходи за инфраструктурата. Примерно, обаче, трябва е да допуснем някои части от страни да приемат или не приемат подобни гигалайнери. Примерно Северна Африка да ги приема и Южна Африка да не ги приема поради инфраструктурни причини. А, че значи, трябва да се помисли и за това. Защото се говори тук за прекусяване на една граница, но не е ясно въпроса, когато става дума за ремаркетата и тяхния брой, как точно ще се процедира. Благодаря. Госпожа Цикал, също за 3 минути. Искаме да благодарим на комисаря за презентацията му. Приветстваме прегледа на тази директива. От дълго време очакваме това да се случи. Целта на Новото предложение е да се подобри безопасността по пътищата. Ето защо ние подкрепяме всички елементи в предложението, които ще доведат до по-голяма безопасност по пътищата. Говори, например, за формата на шофьорската кабина, придаването на някои нови технически характеристики, като системата за сляпото петно. Когато говорим за теглото и за тахографите, ние искахме да има сензор за тегло, но повечето държави и членки се противопоставяха и то не на самата идея за сензор за теглото. Те просто казаха, че регламента за тахографите не е правилното място за такъв сензор. Ние сме за сензор за теглото. Той ще увеличи безопасността по пътищата и мисля, че в парламента ще има мнозинство за на такава идея. Когато говорим за гигалайнерите, много големите и много дълги камиони, парламента вече е дал своето мнение ние обменихме писма с комисията. Всичко, което правим, трябва да води до по-голяма безопасност по пътищата. Надявам се, че ще предложите директива, която да е правно издържана, за да се приключи веднъж за винаги този дебат за най-големите камиони. Говоря за юридическите спорове в тази връзка. Сигурна съм, че такъв текст може да се приеме максимално бързо, тъй като това ще допринесе за безопасността по пътищата. Господин Ертук за 3 минути. Благодаря за това предложение, господин комисар. В него има много елементи, които ще подобрят екологията в страните, ще подобрят безопасността. Има някои елементи, свързани с преминаването на граници в това предложение за директива. Казвате, че трансграничният транспорт с мегалайнери може да се осъществява само при определени условия. По-рано съм искал малко по-голяма яснота за това как ще се упражнява контрол в такива случаи? Ако има нарушение, как ще се прилагат санкциите и какви ще бъдат тези санкции? Нищо не казвате в директивата. Искам да цитирам вашия отговор от 15 януари. Казвате, че държавите членки могат да си сътрудничат в областта на трансграничния транспорт. Само, че казвате може. Съжалявам, че има някои липси във връзка с контрола и наблюдението. Не споменавате нищо за оценка на въздействието в член 4. Е, необходими са някои нови елементи, ако искате да се подобри екологията. Говорите за безопасност, за подобряване на положението в много сфери, не предоставяте оценка на въздействието обаче. Аз мисля, че, че вашето предложение е добро, но що се отнася до трансграничния аспект, в него ние не можем да го приемем. Ето защо искам да разбера защо не сте предвидели оценка на въздействието по отношение на наблюдението, контрола и санкциите. Благодаря. Господин Кох, благодаря. Господин председател, благодаря на комисар Калас за предложението и за идеите. Искам да поговоря малко за мега камионите, за по-дългите камиони. Тези камиони не са чудовищни превозни средства, както някои ги описват. Тези камиони не могат да се използват навсякъде и съответно няма да са толкова разпространени. Освен това, те са по-тежки, да, но могат да пренасят повече товари и това ще е от полза за околната среда. На трето място, мегакамионите не могат да пътуват по всички пътища, така че някои пътища могат да са забранени за тях, например в историческите центрове на градовете, но те би трябвало да могат да пътуват между местата за натварване и разтварване на стоки и центровете за дистрибуция. На четвърто място искам да подчертая важността на различните сензори за изминато разстояние, за тегло и така нататък всички нови технологични елементи, които се предвиждат. Е, това е важно. Нека да спомена една конкретна ситуация. Има случаи, в които ремаркето се разкачва в една страна и след това трябва да се закачи в друга страна, за тези специални случаи трябва да се предвидят разпоредби. В момента разпоредбите не са особено разумни. Господин Фербер е следващия оратор. Благодаря за думата. Трябва да сме предпазливи в нашата комисия. Не трябва да ставаме жертви на собствените си идеи. Преди известно време бяхте критикуван, защото не позволихте на шведите и на финландците да използват а, е, трансграничен транспорт. Те имаха дългогодишни практики в тази област, но Европейската директива ги ограничи. Сега, трябва да подчертая, че е, правните основания дават възможност е, да се въведат малко по-добри нормативни актове, но в някои случаи предвиждате по-сложно законодателство, отколкото е необходимо. Освен това, трябва да се прави разлика между тегло и размери. Днес ограниченията са свързани с размерите, с обема, а не с теглото. масата на превозните средства е подобрена в момента. Е, техническите характеристики във връзка с теглото са подобрени. Е, тоест обема е малко по-проблемен. Би трябвало да се отчете безопасността. 1875 не беше най-добрият инструмент за осигуряване на безопасност и сигурност по пътищата, така че ми се иска да има малко по- голяма диференциация. Разбира ми казаното от господин Пиркер. Не може да се стига до там, че 25 държави да са приели някакво законодателство, а две да са против. Какво ще стане в Европа? германците, австрийците могат да имат различни разпоредби. Или пък Люксембург. Не може в периферията на Европа да се въвеждат някои правила, да се изключват двустранни споразумения, а в Централна Европа те да не се прилагат. Просто на Централна Европа се оказва натиск. Има някои страни, които са позволявали движението на камиони с определен размер и маса и го позволяват в продължение на, на години, в други това не е така. Онова, което се прилага, не трябва да се налага в цяла Европа, съществува и субсидиарността в крайна сметка. Господин Крамер, за 3 минути. Благодаря за презентацията на комисаря. Благодаря, че предприемате тези мерки сега? Преди известно време заявихте, че не може да има трансграничен трафик с мегалайнери. Бяхте подкрепени от правната си служба. Сега искате да промените нещата. Всички искат да се намалят емисиите на вредни газове. Добре, защо не действахте по-рано? Какво ще кажете за ограничението по отношение на масата? В продължение на години искахме нещо подобно. Огледалата за задно виждане, освен това. Колко години е, пледирахме за тях? Чак сега се предвижда нещо. На второ място, няма контрол. Много често камионите пътуват е, с повече товар, отколкото трябва. Сега правите предложение без да има оценка на въздействието. Правите го, защото имаше натиск от страна на парламента и на неговия председател. правите освен това предложения, свързани с теглото на камионите, които ще навредят на целите ни за емисиите. Успява ли Европейския съюз да положи Швейцария на натиск във връзка с камионите, които са между 28 и 40 тона? В Швеция искат пък да има камиони с тегло 80 тона. Въобще предложение правите, което ще е от полза за някои големи компании, но на гражданите ще навреди. Какви ще са разходите, освен това? Колко ще струва всичко това като предложение? За Австрия има оценки от порядъка на 5 милиарда и половина. Въобще като гледам така, ползата няма да е голяма, за когото и да било. Направете оценка на въздействието. Цифрите говорят кръсноречиво. Вие обаче не проявявате никакъв интерес. Говорите за тази безопасност, повтаряте я постоянно и нищо повече. прехвърлянето на товарите от ЖП транспорта към шосения транспорт е против нашите идеи и не можем да приемем нещо подобно. Госпожа Сеналова. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за неговото предложение. Безопасността е изключително важна. Тук няма съмнение, подкрепям идеята. Трябва да се подобри видимостта в крайна сметка говорим за хора, които са засегнати човешки същества. Всеки ден виждаме как велосипедисти са изтиквани просто в канавката, стават жертва на, на катастрофи, Искаме в крайна сметка да подобрим сериозното нараняване на хора по пътещата на Европа и ето защо предложението ви е важно. Освен това, натоварването. Казвате, че една трета от камионите са с свръхтовар. Трябва да се направи нещо.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 като цяло, разбира се, трябва да си дадем сметка, че екологосъобразността и а, отражението на еко... върху економиката също са изключително важни, а освен това и за безопасността по пътищата на Европа. Екокомбита и така нататък се споменават. А, аз съм малко очуден, мислики си, че европейците искаме е, единен е, пазар, един за транспорта и така нататък. Но всички иновации водят до повишаване на ефективността, но се получават сериозни различия в становищата на държавите членки. Трябва да трябва чрез дискусия да решим кое е най-ефективното и ефикасното за шосейния транспорт. Всъщност, а зелените реагират така, все едно са против единния транспортен пазар за Европейския съюз. Но а, повече камиони ще се появат по пътищата на Европа, ако следваме идеите на някои груби екокомбита и електромобили и така нататък. безоп... повишаване безопасността по пътищата, всичко това е правилно, но защо да се противопоставяме и на ефективността? А, лимита за 44 тона това е интересно. Защо точно това е фиксирано и защо има толкова различия в отношението? Трябва да има някаква връзка между това да увеличим сигурността, безопасността и ефективността и екологосъобразността. Трябва да, от нас зависи това да помогнем на хората чрез законотворчество да намерят а, добрия баланс между всички тези еднакво важни елементи. Благодаря. Господин комисар, отново ви давам думата. Виждаме, че 90% от вашето предложение е топло прието, но останалите проценти, благодарение на политическите различия, а, а, а, мнението не е толкова положително, но виждате как взаимно се обвиняват представителите на различните политически групи. Ето, заповядайте, думата е ваша. Да, благодаря. Спомням си, политически това а, предложение може да бъде разделено на две. Едната част е подобряване на безопасността, екологосъобразността, подобряване а, начина по който се проектират и произвеждат а, тежкотоварните автомобили. И може да се започне веднага с новата а, комисия, Европейска комисия имам предвид с помощта, разбира се, на неправителствени организации, ангажирани с тези проблеми. Но, нека сега да видим и другата страна. Производството, дизайна на тежкотоварните МПС. Разбира се, доста идеи бяха дадени във връзка с контрола и наблюдението. Да, това е вътрешен въпрос. прилагането, спазването на изискванията по отношение на шосейния транспорт се подобри значително миналата година. Беше прията директива, и тя практически действа във връзка с трансграничния транспорт и а, изискванията за безопасността по движението а, по пътищата. А, като, например, коланите, а, шофьорските колани, а, червените светлини а, и а, редица от други а, изисквания вече дават своите добри резултати. Разбира се, за камионите също контрола действа, но разбира се, това е вътрешен въпрос, нищо не е съвършено, трябва да продължим да работим по въпроса. Имаше друг въпрос за мнението на производителите за този преход. Някои производители вече а, започнаха да а, обмислят пускане в, на производство на такива а, камиони. Можете да видите в техният вебсайтове, а, че преходен период в този смисъл а, новия тип тежкотоварни автомобили не могат да се появят по време на този а, преходен период някои от производителите разработват в момента новите модели и те а, смятат, че ще имат голямо пазарно предимство в момента, в който, колкото се може по-скоро, разбира се, пуснат новите модели. Освен това, всеки камион е едно, един скъп а, предмет и се очаква неговия жизнен цикъл да не е по-кратък от 15-20 години, така че а, новите а, типове камиони а, са добре приветствани от а, производителите, пък и от бъдещите им потребители. А сега, трансграничния въпрос. Искам да кажа, че много интензивни разисквания имахме в комисията дали да включваме тази разпоредба или не. Имаше много а, силни защитници на мнението, че не трябва да включим тази разпоредба, защото иначе положителната част на тази директива ще потъне в този трансграничен елемент. Обаче аз Искам да се обърна към вас с много силен апел, казвайки, знам, че политическият елемент е много важен във взимането на решение, но нека а, нека да не забравяме мнението на всички не <coughs> НПО, свързани с безопасността по движението а, по пътищата, а, екологосъобразността, да не говорим за производителите на камиони и така нататък. Всички те смятат, че това трябва да бъде включено. Ще трябва да се направи политическото а, решение. А вие казахте, че не може с едно писмо само да ви обясним нещата. Искахте законодателен проект. Ето ви го предложението сега. Вие имате всички политически а, а, своята яснота по въпроса. Но това не е предложение във връзка с по-големи камион, по-големите камиони. Не сме започнали никакво изследване на, на а, ефекта от всичко това, но това ще се направи по-нататък. Комисията не е предлагала никакви стандарти, а, касаещи размера, а, теглото, скоростта на свръх големите камиони. Така че държавите членки имат своята свобода да избират. А, Австрия, наистина, както беше и посочено, е една от най-сложните държави в това отношение, с многото си планини и тунел, система от тунели. Ако Австрия не позволи на тези свръхголеми камиони а, да циркулират, тя го решава и това така ще бъде. Нека да видим какво се случва. Може би пожар. Оп, окей. Okay част. Добре. Скъпи приятели, в предишната комисия аз отговарях за всички такива ужасни случаи, безопасността на сградите и имаше един реален пожар в Берлямон, ако си спомняте. И започна точно а, звуковата сигнализация – а, провеждахме някои а, тренировки, обаче хората а, не им вярваха много, но след реалния пожар около 2000 човека много лесно се евакуираха и много бързо. А, с такава скорост се евакуираха, с каквато никога преди това не бяхме го правили. И така, да продължим държавите членки са достатъчно силни, които, искат, а, които могат да решават сами за себе си. Три държави искат да се направи първо а, проверка и след това а, да се види какво ще стане. А това е нещо много... А, ето, продължава, казва комисаря. Uh, uh, Но технически погледнато, от а, техническа гледна точка, а, можете да проверите нещата а, на ACA, което е а, а, асоциация на производителите на тежкотоварни камиони в техния вебсайт. Можете да видите. А, виждат, а можете там да видите, че не е пряко свързано а, отрицателното въздействие на свръхголемите камиони с а, теглото. Не може, а, а, всичко зависи в много голяма степен от конструкцията може конструкцията като се промени да се увеличи теглото на товарите и в същото време ефекта да е по-малък отрицателния ефект. Нашите правни експерти прецениха, че закона не забранява, ако две държави вече а, са разрешили циркулирането на такива камиони, а, да могат да пресичат такива свръхкамиони общата им граница.